който е представен е не, не може да бъде разгледан. Още сега минаваме към първата точка от днешния девен ред. Обсъждане на 36 доклада за освобождаване от отговорност от 2009 година. Този на господин Либерацки, доклада на господин Сендер за Европейския фонд за развитие, е, доклада на господин Барт Стаес, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент, е, господин Чернешки, общ, Чернешки, общ бюджет, е, за ЕСЕ, съвет, Съд на Европейски съюз, Сметна палата, Европейски економически и социален комитет, Комитет на регионите, Европейски омбудсман, Европейски надзорен орган по защита на данните. След това докладите на 26-те доклада на госпожа Вереник Матю. Имате общо целите заглавия. Е, в е, дневния ред. Става дума за 26 доклада, подготвени от колегата Вероник Матю. Яко първи глас. А сега започваме нашата обсъждане и давам думата на нашите е, докладчици. Господин Гайер, имате думата. Процедурен въпрос. Господин председател, Сметната палата не присъства. Ние трябва да знаем каква е позицията на Сметната палата. Има ли някаква причина за отсъствието. Виждам, че и съвета не е тук. Ние ще обсъдиме е, от, от, освобождаването от отговорност на съвета. Има ли някаква е, причина съветът да не присъства? нещо? Благодаря ви много. Че, благодаря ви много, че привлекахте вниманието ни върху този проблем. Доколкото разбирам, те са на път и ще се присъединят към нас, но ще проверим дали наистина е така. Дами и господа, давам 5 минутна почивка. Mm. Uh, uh, Колеги, за представителите на съвета, всъщност можем да кажем, че не е задължително те да бъдат тук. Не, не, няма такова задължение. Но естествено очаквахме тук да има представители и то от високо ниво на Съдебната палата те не са тук и сме много изненадани, защото безспорно не става дума за проблеми с транспорта. Не е чак толкова далече от Люксембург, може да се стигне и с кола. Но все пак, да започнем дискусиите. Все още не, не сме наясно защо не са пристигнали представителите на Сметната палата. Ще започнем без тях. Гласуването ще бъде отложено в, след две седмици в Брюксел. Знаете, че е взето това решение. Така че има възможност да започнем дебата. Макар, че не сме наясно дали представители на Сметната палата ще стигнат до нас в близкия половин един час. Да, моля. Господин председател, благодаря ви. Разбираме, че представителите на Сметната палата ги няма в момента. Те извършват огромна работа и чудесна работа, но мисля, че аз протестирам и съм възмутен от отсъствието на съвета. Съвета трябваше да е тук. Почваш дискусия. Ходи така или иначе, дами и господа, можем да започнем обсъждането, да си започнем работата. Моля, заповядайте, колега. Благодаря. Ние не трябва да обвиняваме само и съвета и генералния секретар на е, парламента. Нямаше да е лошо, щяхме да се радваме много, ако и той беше сред нас днес. Благодаря. Генералният секретар определено ще бъде тук след малко. Няма съмнение в това. Нека да започнем сега дебата. Давам първо думата на Янс Гайер, докладчик. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Аз искам да кажа още веднъж на това място, че според мен процедурата е доста сложна, а именно да се започне дебат без тези, които трябва да присъстват при освобождаването на отговорност. И сега дали е, това освобождаване от отговорност ще се отложи или не, ние трябва да знаем това преди да започнем дебата. Ние познаваме нашите становища и е, би било добре, ако още веднъж обменим мнения, но тази сутрин това едва ли ще ни помогне. Затова в тази връзка искам да предложа в е, комисията да се извърши този е, дебат и е, след това е, дебата да се отложи в пленарна зала, едва когато всички са тук. Уважаеми колеги, освобождаването на европейските институции от отговорност се извършва в един тежък момент всички правителства проверяват бюджетите си в времена на криза и следят дали те са ефективни. Ние сме първата година на един нов мандат на Европейския парламент и се е, занимаваме е, отново с освобождаване от отговорност за 2008 година, което открива редица нови перспективи. По тези нови перспективи спада едно ново мислене и нови подходи, които се очакват от е, държавите членки след влизането в сила на Лисабонския договор, те вече носят пряка отговорност за изпълнението на европейския бюджет и освен това комисията трябва да се концентрира върху подобряването на възможностите за бюджетен контрол, като включи в него и държавите членки. И за това нашата цел е всеки доклад за освобождаване от отговорност ще бъде по-добър от предходния. Освен това, съветът получава нова ключова роля по отношение на значението на държавите членки. Също така ще бъде добре, ако Сметната палата потърси пътища за подобряване на логиката на изпълнението на бюджетните програми и освен това, като бюджетен орган, ние имаме все още големи опасения по отношение на изпълнението на някои специфични задачи и политическите приоритети на Европейския съюз. Ще посоча само някои. Сближаването в Европейския съюз е първостепенно значение и затова финансовите средства за структурна политика са от голямо значение. Тук е, ни е необходимо да въведем прости правила и е, съкръщаване на доста от средствата. Освен това, ние е, търсим пътища за развиване на нови инструменти за установяване на източниците на грешки в е, Сметната палата и също така е, ние трябва да изчакаме ефекта на тези инструменти. Предприсъединителната помощ има за цел да помогне на съответните държави за преодоляване на проблеми в тях, но това, което не е възможно да се подкопава така да се каже, скрито целта на тази инициатива и също така не би следвало процеса с Турция да поема друга насока. Също и Олаф и постоянният дебат, който се води по него, трябва да се приключи във връзка, имам предвид дебата във връзка с реформата на Олаф и накрая външнополитическите действия, трябва да покажат решимостта на Европейския съюз за решаване на световните проблеми. И е, тук е, трябва да се търси висока ефективност, дори и при най-тежки условия. И, е, в комисията ще се говори как е, средствата ще се използват от е, службата за външна дейност. Тук очакваме напредък и също така комисията ще трябва да изисква декларация от държавите членки за многогодишното управление и същото се отнася за финансовите корекции и съкръщаване на средства, защото това също е възможно, дава възможност за намаляване на грешките и въпреки някои съмнения може да се внесе искане за освобождаване на комисията от отговорност. Благодаря. Е, благодаря. Сега следващият оратор, госпожа Ела Санта, докладчик. Благодаря, господин председател. Ejercicio importante para la liquidación de los... Ето, ние трябва да извършим една много важна работа и да освободим от е, отговорност за 2008 година. 7, 8, 9 и 10 Европейски фонд за развитие. През тази година ние бяхме свидетели на една, от една страна на природни бедствия, второ е, преживяхме и финансова криза и всичките тези събития ни доказаха колко е важно да има солидарност и по какъв начин да използваме тази солидарност, за да могат нашите съграждани да ни, да ни подкрепят. Сега с Лисабонския договор имаме възможност да подобриме и усъвършенстваме външната дейност, но същевременно сме загрижени за ефективността на външната, на външната дейност. Има опасност да има нова реорганизация, преструктуриране на тези служби, така че ние искаме от комисията да представи в най-скоро време една ясна стратегия за под, подкрепа за развитието. Мисля, че трябва да интегрираме и това сме го казали многократно. Многократно сме повтаряли, че трябва фонда за развитие да бъде интегриран в бюджета. Под и за това повтарям още веднъж, комисията със сътрудничество в парламента трябва в бъдещата финансова рамка да стори това. Също, същевременно трябва да, консоли, да консолидираме и да укрепим едно, едно съвместна, един съвместен механизъм за вземане на решения, за да се избегне преповтарянето, разпиляването и за да, за да можем да подпомогнем НПО над място, на терена да бъдат ефективни. Надяваме се, че с помощта на комисията това ще може да стане. Декларацията за надежност е положителна освен предвижданията за ам, разходи на комисията, е, ние още веднъж е, смятаме, че трябва да има начин за изчисляване на процента грешки. Това не винаги е ясно. Сметната палата е, не е разполагала с всички възможни документи или фактури за а, плащанията. И а, е, можем да кажем, че има известна липса на прозрачност. Също времено седмият а, фонд е, е завършен. Разгледахме също деветия фонд и от юли 2010 година ще започне да функционира десетия. И се надяваме, че комисията ще е, приключи с е, текущите операции Деветия и десетия фонд не са покрити от декларацията за надежност за сега и ще бъдат обект на допълнителен доклад. Сега давам думата на господин Стас. Е, Благодаря. Колеги, питам се за какво става дума тук при освобождаването на, от отговорност. Това е много важно разследване за управлението на средствата. Говориме за средствата за 2008 година. И е, посредством тези доклади получаваме по-добра представа какво се случва и нашите граници, и е също така за начина по който се организират нещата, включително и за начина по който работи парламента. Е, дънокоплаците трябва да знаят какво се случва с техните пари. 1,4 милиарда евро беше бюджета. И сега се очаква да бъде 1,7 милиарда за парламента. Тоест много пари са. Много е важно да се спазва процедурата и комисията по бюджетен контрол трябва да се търси начин да постигат положителен ефект. В миналото се говореше много за статута на депутатите и за статута на техните асистенти. Когато разглеждаме подобни теми, трябва да бъдем много критични. Трябва да се въведат съответни процедури и за оценка на нашето въздействие върху околната среда. Мисля, че много можем да направим за намаляването на това въздействие поради критиките в последните години а, е, намалихме консумацията на електричество с една четвърт. Също ползваме а, е, нови технологии, също а, е, имаме и нови методи за събиране на отпадъци, рециклиране и така нататък. И дори а, малки а, е, нередности в употребата на средства от бюджета могат да донесат много големи вреди за нашето реноме. Затова ние трябва да имаме е, лице, и знам, че има човек, който отговаря за управление на рисковете. Искам този човек да се появи тук, да дискутираме как може да се намалят е, рисковете и за злоупотреба с фондовете. Ние сме за прозрачност, е, да има откритост, да има система за контрол и баланс, за проверки. И настоявам да търсиме и отговорност от е, хората, които имат съответните задачи. Е, не, че има някакви огромни фалшификации или присвоявания на средства, но в моят доклад има и критика, защото искам да покажа, че можем и по-добре да се справим с разходването на средства. И когато гражданите отидат да гласуват 2013, да сме излезли от всички тези скандали и да не бъдем преследвани от разни истории в пресата. В доклада се опитвам да потърся и средства за генералния секретар и съответно техната дейност на секретарията. Факта, че е, генералният секретар дава декларация на базата на докладите на генералните директори. Искам да имаме и още друго мнение. Нека още едно мнение. Цялата тази система за обществени поръчки трябва да бъде разгледана и наблюдавана отблизо. Там елемента на риск е много голям. А също пенсионния фонд, там има голям дефицит. Ние не трябва да използваме пари на дънакоплаците, за да преодолеем този проблем. Също искам да кажа, че Работихме в отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка, много конструктивно. Около 50 изменения дойдоха от НП е да отпаднат големи части от е, моя доклад. Единствено мога да си обясна това с наместа на някои парламентарни структури. Е, тоест, опитваше се да ни се попречи на нашата работа. Това е много жал... Това е достойно за съжаление. Ние се опитахме да бъдем конструктивни и позитивни в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на бюджета на Европейския парламент. Благодаря. Сега господин Чернецки. Господин председател, дами и господа, като цяло можем да кажем, че е, всички институции, с които, които разглеждам в нашия доклад, е, съдебната, сметната палата, съда, Европейския економически и социален съвет, е, комитета на регионите, омбудсмана и надзорника на, лич... на данни, във всички тези институции има подобрения но нещата не са идеални. най не е случая с съвета. Сътрудничеството ни с съвета далеч не е на нивото, на което бихме искали да бъде по отношение на въпросите на бюджета. По тази причина решихме да отложим решението за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета на генералния секретар на бюджета. Това беше предложението, което предложихме на комисията и то бе прието. Същото беше положението и миналата година. Сега Комисията по бюджетен контрол се срещна с представителите на Испанското председателство. Те оцениха стъпките, които са взети за подобряване на тази политика на съвета. Но е, ние имахме още доста въпроси, на които искахме да получим отговори, но тези отговори не бяха задоволителни, поне според нас. Затова политическите ме, групи ме подкрепиха в предложението ми да отложим освобождаването от отговорност. Някои аспекти на общата политика по сигурност и не са ясни. Допълнителните бюджетни мерки също е, има фактори, които трябва да бъдат е, проверени и също трябва да бъдем напълно наясно как точно се е, ущетоводяват тези средства. Е, Съвета даде някои отговори, свързани с предходната бюджетна година обаче, а не с тази, за която, с която се занимаваме в момента. Сметната палата също ни обърна внимание на някои нередности в процедурите по обществени поръчки. Затова ние призовахме съвета да подобри тези процедури. Относно съда, там процедурите са съкратени, но ли иначе има още много изоставащи случаи. Има известни подобрения в сравнение с миналата година, но членовете на съда все още с голяма неохота предоставят своите декларации за интереси. Е, техните средства като че ли се изразходват е, по, без нарушение, но все пак ни липсват някои документи. Все едно считаме, че дейността на съвета може да бъде, на съда, извинете, може да бъде подобрена в зависимост от това как ще се реши въпроса с членовете. Европейския социален и економически комитет, там е, и, и там се смята, че документите изглеждат да са наред, но също има какво да се подобри. Тоест, най-важното заключение е, че всички финансови регламенти трябва да се прилагат по един и същи начин от всички институции. Има в момента споразумение за сътрудничество между Европейския социален и економическия комитет и Комитета на регионите, е, има известно хармонизиране на стандартите за вътрешен одит. Това много ни радва. По отношение на комитета на регионите няма проблеми, няма проблеми Европейския омбудсман. И да общя, е, основният проблем, който остава зад нас е проблема с съвета. Благодаря за доклада. Нека да се придържаме към времето, казва председателя. Аз е, се свързах с председателя на Сметната палата. Също прегледахме и дебатите ни 2008-2009, протоколите и на предходните две години на този дебат не са присъствали нито представители на Сметната палата, нито на съвета по време на дискусиите. Също има бележка тук от господин Калдера, който е председател на Сметната палата, че а, Сметната палата трябва да присъства на заседанието на Комисията на бюджетния контрол, но не се очаква от тях да присъстват на политическите дебати в пленарна зала и господин председателя на Сметната палата Кайлдера ще се свърже с мен днес и ще обясни отново тяхната позиция по отношение на по отношение на нашата дискусия. Тоест, отново проверихме през последните, предходните две години, техни представители не са присъствали в залата. Това е за ваша информация. Ако искате следващата година да направим така, е, можем да организираме тяхното присъствие. Тук те са били информирани за е, нашата среща, но и в предходните две години не са били на дебатите. През октомври и ноември обаче те ще присъстват, защото тогава ще бъдат представени докладите за тях. Да, да, разбирам, че искате да повдигнете процедурен въпрос. Ще ви дам думата. Господин Гербранде. Благодаря, господин председател. Аз разбирам много добре, че Сметната палата не е представена тук, но това, което казахте във връзка с отсъствието на представител на съвета през последните години, показва само, че имаме структурен проблем и това съвсем не е случайно. Поведението на съвета по отношение на отговорното отношение с европейските пари влушава още повече нещата и за това парламентът трябва да изпрати ясен сигнал към съвета и да каже, че ние трябва да отложим освобождаването от отговорност на съвета. Аз предлагам днес да не се разглежда тази точка. Благодаря. Господин Чернецки. Благодаря. Благодаря за представената информация за отсъствието на представители на Сметната палата. Но все пак искам из... изключително силно да подчертая, че в момента, когато вече дискутираме нещата след влизането в роля на Лисабонския договор, с повече правомощия, по-широки правомощия, чисто от политическа гледна точка, ние трябва да очакваме представители на съвета да бъдат тук Так, същото каза и колегата. Този дебат е изключително важен за нашите данакоплатци, за хората, които гласуват за нас. И съвета не е прав да пренебрегва дебата. Аз считам, че трябва да отложиме е, освобождаването от отговорност за съвета. Освен това, нека да подчертая, че съвета изобщо не беше конструктивен, когато подготвяхме доклада за бюджетната комисия и смятам, че тяхното отсъствие тук в залата отново подчертава липсата на конструктивен дух от тях. Разбирам ви, моля. Господин председател, уважаеми колеги, процедурен въпрос. Когато гласуваме по процедурата за освобождаване от отговорност, Европейския парламент поема цялата отговорност за бюджета 2008. В този момент ние взимаме цялата отговорност от всички други институции върху нашите плещи. Значи не става дума просто само за пари. Това е много важен момент. Ние можем да продължим с дебата. все пак не забравяйте, че има обективни причини а, никак не е лесно да се стигне до тук в момента от Испания. Аз лично много трудно се предвижих. И така че все пак а, ще е добре да направим така, че представители на институциите да показват интерес и да присъстват тук в залата. Благодаря. Сега господин Оди. Господин е, председател, свикнали сме на пейката на съвета да няма никой, нека да не бъдем лицемери. Но наистина съжалявам. Добре, аз съм съгласен да продължим обсъжданията и мисля, че ние в момента нямаме възможност да, при... да правиме промени в дневния ред, тъй като той беше прият в началото на заседанието, но просто наистина съжалявам, че съвета не присъства и това трябва да се сигнализира. Аз ще се свържа с пред, сметната палата и с съвета още днес и аз ще изложа нашите виждания и ще кажа, че с бъдеще очакваме съвета и сметната палата да участват в подобни заседания. Аз също така смятам да се обърна и към господин Сапатеро, който председателства а, е, колеги, стана чудо. Благодаря ви, господин държавен секретар. Виждате ли, колеги, колко много сила и колко много, колко много е, власт ни е, е дал Лисабонския договор. За няколко минути успяхме да докараме съвета. Благодаря ви много, господин е, председател на, представител на съвета. Значи в, в такъв случай ще се свържа с председателя на сметната палата и ще, ще кажа, че тяхното присъствие е необходимо и желателно на тези е, дебати. Ще се, ще се свържа с тях още днес. Сега, нека да, да продължим и да спазваме времето, което ни е отредено. Госпожа Вероник Монтиева. Нашия докладчик. Мерси, месо. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин държавен секретар. Радвам се, че присъствате и ви поздравявам. Между 2000-та и 2010 година има 600 и 10% повече средства за специализираните агенции от 95 до 619 милиона през 2000 година около 1200 души са работили в агенциите. Днес те работ... там работят 4700 души. Агенцията за реконструкция, знаете, бе закрита през 2008 година и ние ще гласуваме последното освобождение, освобождаване в Брюксел през, в този период, разбира се, Европейския съюз трябваше да се справи с много предизвикателства, две вълни на разширяване 2004 и 2007 година, както и проблеми свързани с миграцията, сигурността на въздухоплаването, заетостта, обучението. Бяха създадени специфични агенции, които имат специални правомощия и експертиза, за да подпомогнат Европейския съюз за постигане на тези цели. Ние също така трябва да си сътрудничим и тези агенции са всъщност форумите на сътрудничество. Тези агенции бяха разположени в различни държави членки, като по този начин се постигна децентрализация на дейността. Задачите и броя на, броя на задачите и увеличаването на бюджета на агенциите обаче трябва да бъде контролирано от различните институции. Сметната палата и вътрешния одит трябва да бъдат засилени, за да може тези агенции да бъдат наистина ефективни. Тези агенции, разбира се, трябва да спазват и специфични правила. Искам обаче да препомна пр- проблемите, с които обикновено се сблъскват агенциите. Обикновено недостатъчно достатъчно строги правила за търговете, недостатъчно недостатъчни критерии при набиране на личен състав, недостатъчно програмиране на действията и липса на точно определени цели. Въпреки усилията, които полагат агенциите, правилата не се спазват в някои агенции. Малките агенции като че ли имат повече трудност да се съобразяват с тежките процедури, залегнани в правилата на европейските институции. Обръщам внимание към Обръщам ви внимание на този проблем въпреки всичко обаче, можеме, ще, ще, ще, ще можем да е, ги е, освободим от, от отговорност за 2008 година. За, е, европейския полицейски колеж обаче проблемите продължават да, да, да съществуват и има нередности и грешки и поради тази причина ние предлагаме да се отложи освобождаването от отговорност на тази агенция. Същевременно искам да приветствам усилията, които са направили са направили някои агенции за прилагане на правилата. Някои от тях са добавили и допълнителни правила, като АФСА, например, която е създала процес за, е, е за изучаване на риска. както и за използване на, ре, на ресурсите в реално време. Извин, да, благодаря ви. Аз спирам, приключвам, господин. Благодаря ви. Бих искала да насърча агенциите да продължат създаването на подобни инструменти. Благодаря ви, госпожо. Благодаря за вашето изказване. А сега бих е, помолял представителя на комисията господин комисара Алгидис Шемета да вземе думата. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми държавен секретар, уважаеми депутати. Позволете ми да благодаря на Комисията по бюджетен контрол и по-специално докладчикът господин Либерадски и останалите докладчици за докладите и за препоръките, за освобождаване от отговорност на комисията за финансовата година 2008. Благодаря и на госпожа Яла Сендър за доклада за изпълнение на Европейския фонд за развитие и, господи, и госпожа Матю за обстойния анализ за повтарящите се проблеми с агенциите. Процедурата за освобождаване на отговорност за 2008 година приключва годината беше сложна, но тя беше и начало на един конструктивен диалог между нашите институции. Получаването на декларацията за достоверност от е, Сметната палата продължава да бъде наша основна цел и това се доказва от нашите усилия вече сме постигнали напредък за упростяване, за по-добри системи за управление и контрол на средствата за периода 2007-2009 и различните планове за действие показват, че имаме положителни резултати за намаляване на процента на грешките. Новите програми, които в момента се изготвят, ще дадат възможност да получиме още по-балансирани и целенасочени критерии и по-добър контрол и добро качество на разходването на средствата. Ние в комисията е, имаме за цел да видим едно ясно измеримо е, измерими стойности на напредъка, който сме постигнали – да имаме отговорност пред дългоплатците и да има отчетност. Сътрудничеството между комисията и парламента е изключително важно в това отношение, но няма да е достатъчно само да търсиме ускоряване на процеса. Трябва да търсим нови форми на партньорство с всички заинтересовани страни, включително активния ангажимент на страните членки и Сметната палата. Е, комисията няма да чака да влязат в сила измененията на финансовия регламент, а ще настоява страните членки да поемат своите отговорности по Лисабонския договор, които са от ключово значение за подобряване на финансовото управление на също така ключова е ролята на Сметната палата, която дава декларацията за достоверно за финансовото управление на средствата от страна на комисията. Ние ще направим известни размествания в баланса на разходването на средствата и е, много се радваме, че Сметната палата – ще направи разлика между различните области, където се разходват средства и където е, процента на риск и процента на грешката е различен. Надявам се също, че когато нашите, е, че парламента е, постигнем съгласие с тях за, толера, за допустимия ниво на грешка, ще проведем съответните разговори с Сметната палата. Ние ще предоставим на парламента новата ни програма за 2010 и ще направим всичко възможно да се потърси намаляване на процента на грешката и да направим така, че поне 20% от бюджета да влезе в така наречената зелена област от, е, на Сметната палата. Целта за подобряване на финансовото управление и защита на финансовите инструменти, е, интереси на общността е наша основна задача и, както ви казах, още в близките е, месеци ще ви предоставим нашия план. Всички ваши препоръки ще бъдат надлежно отчетени и е, с нетърпение очакваме и бъдещите конструктивни дискусии. Благодаря много, господин комисар. Благодаря за представянето на позицията на Европейската комисия. Сега нека да чуем представителите на парламентарните комисии. Михаил Гелър, моля. През 2008 година, през бюджетната 2008 година, отделните политики, за които отговаря Комисията за външни отношения, бяха извършени плащания в размер на 5 милиона евро и е, продължава подфинансирането на категория 4. Сметната палата установи някои неточности и също така е, някои недостатъци по отношение на системата за управление и контрол на комисията и също така е, се е, оказва на начина на работа на Сметната палата, като причините се търсят в самите програми и контролните системи към тях. Важно е да отбележа, че Сметната палата не отбелязва наличие на измами и злоупотреба със средства. Важно е да се действа по-ефективно с външната помощ на Европейския съюз, която да се документира по-добре, защото наистина е неприятно, когато проектите не приключват на време и с желаните резултати, тъй като това застрашава успеха на нашата външна политика. Това, че Сметната палата е установила квоти на грешки, е, се дължи е, до голяма степен на програмите в е, политиката за развитие и е, очевидно трябва да се действа в, в законната рамка. Специалният доклад за предприсъединителна помощ на Турция дава възможност за подобряване на подхода и е, това в сравнение с инструмента през 2007 година. По отношение на отчетните доклади трябва да се предоставя информация за разходването на европейските средства, тъй като нашите външни политики трябва да бъдат е, гъвкави с цел е, по-добро осъществяване на външнополитическите ни интереси. През, в новата финансова рамка, след бюджетната реформа и най-вече при изграждането на Европейската служба за външна дейност, трябва да се постигнат подобрения. Като цяло обаче препоръчвам освобождаването от отговорност за 2008 година. Благодаря. Благодаря на колегата Галер и сега давам думата на колегата Гресле за две минути. Господин председател, господин председател на съвета, господин комисар, уважаеми колеги, ние преживяхме една интересна сутрин тук и аз исках всъщност да направя друго изказване и сега някак ми е трудно да премина към това, което става днес. Аз мисля, че сме конфронтирани с факта, че освобождаването от отговорност нито от парламента, нито от е, друг орган се взема на сериозно. Единственият орган, който може да се спомене тук е комисията, а всички останали институции, за тях въпросът за освобождаването от отговорност не е уреден договорно и това е проблем за нас и трябва да си представим, че след е, две години тук е, ще има и представител на Европейската служба за външни отношения. Аз мисля, че не е необходимо всички институции да се появяват тук, за да чуят какво ще каже парламента. Съветът тази година прави едно изключение, за което благодарим, както беше по време на шведското председателство. И ако вземем предвид това, което се случва тук, фундаменталното право на парламента да освобождава от отговорност, аз мога само да предупредя, че е, не трябва да превръщаме службата за външна дейност в е, институция, която да няма достатъчно влияние, защото ще бъде твърде лесно тя да се измъкне от отговорност. Единственият, е, който носи отговорност е, е, в пълна степен е парламента и за това благодаря на председателя на парламента, че защити нашите права тази сутрин и направи възможни разговорите с останалите институции. Какво е, всъщност означава за нас да имаме право за освобождаване от отговорност, ако не можем да имаме правото да изискваме да се яват представителите на институциите, които ще освободим от отговорност. Ние трябва тъй като съветът след влизането в сила на Лисабонския договор стана институция, трябва да се погрижим за съответните им правомощия по отношение на бюджета, трябва да се легализират тези правомощия и аз ви призовавам най-сърдечно към това. Благодаря. Благодаря, колега Гресле. Колегата Хаук сега за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Искам само една точка да засегна в моето изказване, която наистина е скандална. Става дума за Центъра за превенция и контрол е, на заболявания в Стокхолм. От май 2005 година там високо квалифицирани хора трябва да работят в една абсолютно враждебна среда. До днес шведското правителство не успя да сключи е, договор за определене на седалище с SEDC но те искаха тази агенция в своята страна, както и останалите държави членки искаха тази агенция. До сега е, сътрудниците нямат лични номера. Това се използва от публичната администрация, институциите и е, частните е, фирми за идентифициране на клиентите. И е, по този начин, липсвайки номера, не може да се направи регистрация. Е, доставчици на електроенергия, е, телевизионна връзка и така нататък е, просто отказват да им оказват услуги поради липса на регистрационен номер. За съпрузите и съпругите това означава, че е невъзможно те да извършват самостоятелна дейност в Швеция. Също така за тях има огромни трудности да намерят работа. Може да се продължи списъкът с неблагополучията, но едно трябва да се спомене, че някои от основните права, предвидени в харта на Европейския съюз, просто се отказват на служителите на SEDC. Всичко това беше направено достояние на Комисията за петициите. Благодаря, колега Халк. Следващият е колегата Ван Декам за две минути. Благодаря ви, господин председател. Що се отнася до защита на потребителите и вътрешен пазар, тук няма какво да кажем, кой знае какво. Ние обсъдихме нещата в комисията и няколко доклада осветлиха различните проблеми. През 2008 година имаше проблеми с Совита, но през 2009 година се наблюдава известно известен напредък, известно усъвършенстване на процедурите през 2010 година също. Струва ми се обаче, че не разполагаме с достатъчно информация за е, разходването на бюджета на Совита. Мисля, че също така че трябва да има и много повече информация относно директивата за услугите. Що се отнася до контрол, контрол от държавите членки, това не е обект на, пряк обект на нашето обсъждане в момента, но е, трябва да е, привлеча вниманието ви върху липсата на контрол или недостатъчния контрол на вноса по границите, така че трябва да има по-строги правила. Също така смятаме, че бюджетните правила са прекалено сложни, съответния одит и контрола са прекалено осложнени и за това се присъединявам към всички от тези, които поискаха упростяване на правилата. Благодаря много, колеги. Сега колегата Аяла Сендър, една минута. Благодаря, господин председател. Първата част на моето изказване е по-скоро процедурен въпрос. Имам искане. Може ли, преди да приключи дебата, да ни кажете дали парламента беше поканял, е поканил представители на Сметната палата и на съвета? Мисля, че е важно. Госпожа Гресле миналата година присъстваше на дебата и искам да знам какво се случва в момента. А сега вече можете да започнете да отчитате времето ми. А, по отношение на Агенцията за транспорт, много се радваме, че комисията а, е предприела съответните мерки за отчитане и за наблюдаване на средствата по европейс... разходване по проекти за европейските мрежи. Парламента винаги е бил за това да се отпускат повече средства за трансевропейските мрежи. И се надяваме, че ще можем да е, имаме оценка по това дали е ефективно изразходването на тези средства. Също Изпълнителната агенция по европейските транспортни мрежи е работила добре. Генерална дирекция транспорт ни казаха, че ще попълнят съответните е, постове, които още са вакантни в агенцията. Път... Много малко е също е, назначения персонал, който се занимава с въпросите на, с някои от въпросите на тази агенция. Също има проблеми с е, Галилео. Мисля, че в последствие трябва да се решават и подобни въпроси. Благодаря. Господин Оди. Аз Съжалявам, че непрекъснато повдигам процедурни въпроси, но господин, господин председател, първо бих искал да поздравя представителя на съвета и да му благодаря за присъствието. Но струва ми се, че след комисията, господин председател, би било редно да предложиме на съвета да вземе думата. Е, съвета би било добре, може би, да вземе думата сега, преди да започването или по време на политическия дебат, а не само в края, особено преди да започнем дебата по освобождаването. Ние ще постигнем споразумение с съвета. Сега давам думата на колегата Сориан за две минути. Благодаря, господин председател освобождаването от отговорност е правен акт и от името на комисията Реги няма изобщо основание за привеждане на аргументи срещу освобождаването от отговорност. Освен това, освобождаването от отговорност има политическо значение. Ние декларираме целите, дали дали сме постигнали целите, които сме си поставили за 2008 година и дали наистина сме получили желания резултат. При оценката на политиката на комисията има много недоразумения, също и в Европейския парламент. Аз искам да подчертая изрично, че не всяка наредност трябва да се приема за избама. Много често критиката, която идва от Сметната палата или от други контролни органи, е твърде преувеличена няма ясни показатели за измерване и за това е спешно необходимо ефективността да се мери по един и същи метод и то не само ефективността, но и капацитета за освояване на средствата. Това трябва да бъдат показатели за измерване, които да бъдат най-добре съобразени с бъдещата кохезионна политика. До, през 2008 година само 32% от разходите бяха от плановия период 2007-2013 година, т.е. от прогнозната рамка и останалите средства бяха от предишни периоди. За това е от голямо значение да се изясни как през новата рамка през новия прогнозен период ще изглеждат резултатите. Има държави, където освояването на европейски средства не достига дори 32%. Всички играят съответна роля, както държавите членки, така и комисията. И затова ние трябва да предприемем всичко за уеднаквяване на процедурите и за тяхното упростяване. Но сега държавите членки е, вече наистина са придонени да действат неотложно. Благодаря колегата Суриан, след това е, колегата Лопес Агилар. Колегата Лопес Агилар не присъства, тогава колегата Бауър за две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да припомня, че договорът за Европейския съюз в член 8 предвижда равнопоставеност на мъжете и жените и че този принцип трябва да се насърчава. И този принцип трябва да намира отражение във всяко действие на Европейския съюз, също при изпълнението на бюджета и при освобождаването от отговорност. Неотменна предпоставка за това е статистическите данни съответно да бъдат представени на разположение на тези, за които са необходими. Ние полагаме много усилия за това, но за съжаление тези данни все още не са напълно разполагаеми за всички. Това се отнесе най-вече за сферите, които са особено важни – за премахване на дискриминацията, най-вече от Европейския социален фонд. На това място аз искам да засегна на конкретна област и тя е следната. При е, създаването на Института за е, равни възможности имаше забавене. През 2008 година този институт трябваше да започне своята работа, а това ще стане едва през юни тази година. Естествено това ще доведе до различни проблеми в бюджетния процес. Предвид факта, че множество многогодишни програми през 2010 година ще трябва да бъдат е, подложени на междинна оценка, моля комисията да разработи система, която да даде възможност различните позиции в бюджета да бъдат е, контролирани и в от гледна точка на принципа на равнопоставеност на половете и тук трябва да бъдат премахнати неоснователните разлики. Благодаря на колегата Бауър, колегата Мичел за две минути. Президент. Господин председател, от гледна точка на развитието, е, освобождаването от отговорност има за цел да уверим данакоплатеците, че средствата са разходени ефективно а също и за постигане на целта ни. Ние трябва да използваме бюджета максимално ефективно, за да отпускаме и съответните помощи според нашите ангажименти. Трябва да търсиме в развиващия се свят възможности да дадем на хората начини да се развиват, да притежават земя и да обработват самите семейства или общности. Хиляди жени умират при раждане е, в тези страни. Малария и други болести отново причиняват много смърт. Има огромен процент неграмотност. Затова е, парламента, комисията и съвета е, са определили целта до 20% от бюджета за помощите да бъдат употребявани за образование. Много ми е интересно да разбера дали това се спазва. Когато пътувам в този свят, срещам толкова интелигентни и способни млади хора, които могат точно толкова, колкото и нашите млади хора. Те трябва да имат съответните възможности обаче да се развиват. Изключително важно е именно там да се правят инвестиции. Съвета и комисията трябва да насочат целите си именно на там. Е, искам да разбера дали това се прави, дали постигаме нашата цел. Също така искам да коментирам, че е, Единият от начините да извадим хората от тази ужасна бедност е да дадем възможност те да притежават жена. Е, примерно в моя земя, в моята собствена страна, в Ирландия, е, преди много години тя започва да се развива успешно, защото на хората се предоставят малки земи, които те могат да обработват така че те да могат да правят нещо за себе си. За това трябва да им помагаме. Благодаря. Сега приключваме с изказванията от името на комисиите и сега започват от ораторите от името на политическите групи. Господин Итала. Благодаря. Първо искам да благодаря на съвета за това, че техният представител се появи тук. Те показват, че те действително поемат своята отговорност за разходването на средствата. Много се радваме, че са тук сред нас. Въпрос за е, доклада за парламента. Благодаря за отличното сътрудничество с докладчика. Основната цел на нашата работа е да бъде парламента достатъчно открит, достатъчно прозрачен, за да не се създават и скандали. Е, трябва много да внимаваме да няма нарушения при изразходването на средства и да извършваме превентивна работа в този смисъл, защото ние не разходваме пари на парламента, а пари на данокоплаците. Затова и трябва да бъдем пределно открити за това какво правим с тези пари и да поемаме своята отговорност. В доклада има много добри принципи, но по мое мнение тези доклади трябва да бъдат по-компактни, по-къси, да, да се упоменават само основните неща и практическите препоръки. В края на кращата на нашата основна работа тук е да бъдем законодатели, законотворци. Има, разбира се, много области, в които можем да търсим подобрение. Докладите очертават тези области. Но като че ли е, с е, тези моменти, този момент на необходимост за дискусия изоставаме изключително много. Няколко години сме назад. И сега вече, когато парламента има съответните разпоредби и правилници и за депутатите и за своите асистенти, е много голям напредък по отношение на финансовите средства, но има и още какво да се желае. Примерно, по новия правилник аз трябва да се върна първо в Брюксел, но не преди да си тръгна за моята страна, но си помислете какви са разходите. А, значи аз а, трябва да пътувам един ден, за да се стигна после до Финландия. И ми е много трудно да си изпълнявам задълженията. когато пътуваме непрекъснато. Примерно, смятам, че трябва да се помисли за това как точно да се формулират маршрутите, на когато ние трябва да пътуваме тук и там. Благодаря. Благодаря. Госпожа Херцог за 3 минути. Благодаря. Искам да кажа първо благодарности на, съдебната палата, на сметната палата. Това ни позволи, тяхната работа ни позволи също така да разгледаме много добре докладите за 2008 година. Също така искам да благодаря на колегите от парламента, защото те внесоха изменения и ни помогнаха да подобрим документа. Мисля, че като цяло се споразумяхме за това какво можем да променим в документа, така че да се подобри ситуацията. Ще гласуваме скоро по освобождаването от отговорност. Ние сме избрани членове на Европейския парламент и съответно трябва да покажем пълна отговорност и носим правната отговорност за това как са използвани средствата ние носим също така отговорност пред нашите граждани и а, трябва да спазваме целите набелязани в нашите политики. В момента сме в финансова криза. Тя засяга всички наши граждани. За това трябва да бъдем особено внимателни как харчим парите на накоплаците. Имаме различни очаквания тези очаквания в много случаи сега са много по-високи от обикновено заради кризата и основната цел е да имаме единност интегрирана, и интегрирана политика. Отделните политики не са достатъчни сами по себе си. Ние трябва да съгласуваме тези политики и да гарантираме правилното харчене на средствата. Трябва също така да наблегнем на вътрешния одит, на външният одит. Това са системи, които работят добре. Именно за това искам да се съсредоточа върху системите за контрол. Относно вътрешният контрол, който съществува в, в институциите, трябва да го подсилим и трябва да наблегнем също и на превентивните елементи. Трябва да имаме много добър вътрешен контрол. Това също зависи, то от това зависи също и правилното управление на средствата. И ще имаме също така разискване на международните финансови стандарти, счетоводни стандарти и практики през юни. За 2009 година знаем, че бяха направени известни подобрения в това отношение, но когато говорим за вътрешен контрол, и системата за вътрешен контрол, тя никога няма да бъде съвършена, защото е направена от хора. Именно за това трябва непрекъснато да работим за подобряване на бюджетния контрол. Трябва да подкрепим предложенията, които ще ни позволят да постигнем максимално целите си, но не бива да изпускаме нищо, което може да а, застраши прозрачността и разбираемостта на нашите доклади. Ние не бива да намаляваме независимостта. Напротив, парламента трябва да бъде независим. И е, социалистите и демократите тук е, е непрекъснато мислят за този принцип, когато работят. А що се отнася до останалите групи, ако искат да последват е, нашата идея, моля, заповядайте. Така че ви моля, примете този доклад и е, го потвърдете. Благодаря. Благодаря, госпожа Херцог. Следващият оратор е господин Гербранди. Eh, Благодаря. Аз съм фен на английската група Genesis. Тя има една много хубава песен. Съмнение на вулкан. А, танц на вулкан. Не, че не възнамерявам да ходя до Исландия и да танцувам върху вулкана, но се сетих за тази песен сутринта, когато обсъждахме освобождаването от отговорност за 2008. И тогава Сметната палата не успя да одобри отчетите. Виждам паралел между това и танца върху вулкана. Вулкана тук не е пълен с лава, а с липса на доверие. Този вулкан може да изригне всеки момент. Ние не искаме той да изригне, поради липсата на доверие от страна на нашите граждани. Какво можем да направим, за да предотвратим това? Повече прозрачност на всички европейски институции, съвета, т.е. държавите членки. Радвам се, че имаме представител на съвета днес тук. Именно в съвета се случват най-много от нередностите. Затова и призовавам държавите членки за един прозрачен процес, отваряне на отчетите. Не мога да разбера защо държавите членки се съпротивляват всяка година срещу това. Ако те използват своя бюджет, така както използват европейските средства, това е много неприемливо. Прозрачността е важна и за нас, за парламента. Има доста критичен доклад е, за освобождането отговорност на парламента, което е правилно. Време е да отворим прозорците, да пуснем малко свеж въздух, да се отворим към гражданите да покажем, че можем да използваме отговорно техните средства. За това става дума. На последно място, връзката между съвета и парламента. Преди 40 години имаше джентълменско споразумение и двете институции да работят е, на спокойствие, да не се бъркат в работите на другата. Този режим вече не работи, защото започваме да се борим една с друга двете институции. По-важното е, че съвета и парламента сега са по-зрели институции. Трябва да могат да се контролират една взаимно. Затова искам да питам съвета какво мисли по този въпрос. Може ли да си контролираме отчетите без джентълменско споразумение в бъдеще? Без такова споразумение на базата на взаимно доверие, парламента и съвета ще могат да танцуват заедно, без да се притесняват, че земята по тях ще изчезне и че ще изригне вулкана. Благодаря. Благодаря. А сега господин Стас има думата за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да се спра на няколко основни точки. Първо, освобождаването от отговорност на комисията и тук се обръщам както към комисията, така и към съвета. 80% от нашите кредити се е, харчат в държавите членки. И ние като парламент от многобройни години изискваме национални декларации за тези кредити. Нашия докладчик много добре го каза. Създават се нови възможности в момента. Има нови договори, които в този нов договор, с който работим сега, има нови разпоредби, според които комисията може да направи предложения с които да се въведе задължителна национална декларация. И бих желала да попитам комисията и съвета дали, са, а, дали желаят да го направят. Има четири държави членки, които вече го правят по различен начин, разбира се. Не можем ли да хармонизираме нещата? Поне малко. Съветът ще каже, да, но отделни национални делегации са против. Има федерални държави, например Белгия с Валония, Германия, Фландрия и Брюксел. А също така, евентуално как в такъв случай премиерът ще направи обща национална де, декларация. Ами много просто. Просто ще се споразумее с регионалните министри, ще, а, и вземе, ще вземе техните регионални декларации и ще представи всичко това на парламента. И ще може да каже, а, примерно, Валония се развива добре, Фландрия не или обратното. А, в резолюцията на господин Либерацки се говори за доклада на Сметната палата относно помощта за предприсъединяването за Турция. Мисля, че формулировката не е съвсем добра. Някои от параграфите а, има твърде голяма интервенция в преговорите за присъединяване. Мисля, че господин Гайер трябва да преразгледаме текста. Аз сега се обръщам към съвета. Господин председател на съвета, в вашия отговор преди мал... след малко, можете ли да ни кажете дали преди 1 юни 2010 година ще ни да доставите документите, искани в параграфи 25 и 26 от резолюцията. Какво ще отговорите на това? Защото мисля, че тези отговори са ни жизненно важни, за да можем да имаме добри отношения между парламента и съвета. Благодаря. Госпожа господин Асур, за да минути. Говоря от името на консерваторите от Великобритания, които тази година отново ще гласуват против освобождането от отговорност по бюджета. Това е нашата последователна позиция. Ще продължаваме да я поддържаме, докато не видим, че се отдава по-голямо внимание на постигането на положителна декларация за надежност от Сметната палата. Искам обаче публично да обявя, че е постигнат напредък по линия на финансовото одобрение и стандарти, управление и стандарти от изминалата комисия – Сметната палата отбелязва напредъка в земеделието, научно-развойната дейност, енергетиката, транспорта и образованието. Поздравявам комисията за постигнатия напредък. Той е много окружителен. Но трябва да се направи още много. Сметната палата още веднъж критикува слабостите в контрола, редицата нередности и бавните темпове на възстановяване на средствата, които трябва да се съберат от Съюза. Ясно е, че в крайна сметка отговорна е комисията, но държавите членки и съвета най-вече трябва да прилагат много по-съвестно правилата за европейско финансиране. Трябва да засилят усилията си да получат положителна декларация за надежност. Сега сме по Лисабонския договор. Като депутати ние дължим на европейските денокоплаци, че бюджетните средства се изразходват разумно. Трябва да покажем на гражданите, че счетоводните правила са прозрачни. Докато не получиме положителна декларация от Сметната палата, моята партия ще гласува против освобождането отговорност по разходването на бюджета. Благодаря. Благодаря на господин Ашвард. Господин Сондегард. Чака, формен. Е, тен дискусион. Дискусията, която водим, цели да определи дали ние като депутати можем да поемем отговорност за управлението на средствата за 2008 година. Защото в крайна сметка ние носим крайната отговорност пред гражданите. Нашата група има доста критична позиция към начина по който Европейския съюз управлява парите на накоплаците през 2008 година. Има напредък спрямо 2007 година, но в доста области резултатите не могат да бъдат прияти. Например, комисията. По отношение на структурните фондове, Сметната палата смята, че 11% от само 11% от средствата са били отпуснати съгласно правилата. Това се дължи както на грешки, така понякога и на злоупотреби, което не пречи, че само в тази област милиарди евро не са или правилно изплатени. Можем ли да допуснем това? Представят се всякакви извинения. Комисията твърди, че това е грешка на държавите членки. Държавите членки обвиняват комисията, защото управлението на фондовете било е, сложно и така си прехвърлят топката. Ние обаче трябва да видим на какво се дължат тези грешки, защото тук не става въпрос за футболен клуб или за политическа партия. А ако голяма част от фондовете не се разходва съгласно правилата, можем ли да приемем и да освободим от отговорност? Мисля, че трябва да бъдат предприяти структурни промени, за да се промени това състояние. Освобождаването от отговорност всъщност цели именно да се упражни натиск, за да се променят нещата. Трябва да се упражни натиск и върху съвета. През април парламента отказа да освободи от отговорност съвета за 2007 година, като посочи, че не може да поеме отговорност след като докато съветът не е, приеме да се срещне с е, нас и да отговори на въпросите ни. Съгласни бяхме да проявим добра воля и през ноември все пак е, освободихме съвета от отговорност. Но определихме съвсем ясни категорични условия. Изискахме след тази година нещата да се променят. Обаче, както виждаме, сега нещата са се променили и ще дам един конкретен пример. Съветът прехвърля милиони от сметка в сметка, примерно сметка преводи, отиват средства в сметка командировки или мисии. Трябва да обясни защо се прави това огромните суми за пътуванията отиват някъде и трябва да разберем кой ги ползва. Съветът е длъжен да ни отговори. До сега обаче съветът винаги е отказвал да ни отговори открито и публично. Това е недопустимо. За това смятаме, че този път ще трябва да изчакаме преди да освободим съвета от отговорност, той да се ангажира и да отговори на въпросите ни, да се покаже по-прозрачен и открит. Не мисля, че и другите колеги от политическите групи са съгласни с нашата критика към съвета и комисията. Тя е съвсем ясна. Ние трябва да бъдем обаче критични и към самите себе си към економическото управление на парламент. И затова съжаляваме, че доклада за нас не е толкова критичен, колкото би трябвало да бъде. И имаше някои критични пасажи, които отпаднаха и по наше мнение те трябва да бъдат върнати. Надявам се, че през май Факта, че сме самокритични, ще придаде още повече тежест на нашите критики към съвета и комисията. Накрая искам да благодаря на колегите от Комисията за бюджетен контрол, които и тази година се ангажираха да гарантират повече прозрачност в управлението на публичните финанси. Благодаря госпожа Андреасен. Благодаря. Освобождаването е е отговорност е една от най-важните действия, за които отговаряме. Ние трябва да одобрим начина по който се разходват е, средствата на дънакоплатеца в Европа. Решението го взимаме на базата на доклада на Сметната палата. Доклада на палатата за 2008 освобождава само 10 на 100 от бюджета. При останалите средства са установени различни нива на грешки. Един управителен съвет ще Одобрия ли управлението на една фирма, ако това е положението? Разбира се, че не. Положението е едно и също през изминалите 15 години. Парламентът винаги е освобождавал от отговорност на базата на напредъка, който е постигнат при управлението на европейските средства. Със съжаление трябва да кажа, че все пак да накоплатица иска да знае дали парите се изразходват за правилната цел, няма злоупотреба тях за правилните лица. Освобождането отговорност трябва да го дадем на базата на тези аргументи. През изминалите години единственият напредък постигнат от трите институции е по линия на прехвърлянето на отговорност към държавите членки. Наистина програмите се изпълняват от държавите членки, но институциите, които вземат е, институцията, която взима европейските, средствата на европейските накоплаци е Европейската комисия. Тя отпуска парите, тя, следователно, трябва да осъществява необходимия контрол, преди да разходва средства. Положението е още по-лошо, защото в момента комисията и парламента обсъждат едно допустимо ниво на грешки. Защо трябва да толерираме грешките? Това е новото име на нередностите. При условие, че все пак Европейският съюз е като една банка от среден размер – Миналата година освобождането отговорност за съвета бе отложено за ноември месец, защото парламента каза, че не е доволен от финансовото управление, макар че нямаше критики от Сметната палата по тази линия. Положението не се промени през ноември и все пак парламента взе решение да освободи от отговорност съвета. Сега пак всички сме насочили вниманието към съвета пак се предлага отлагане на освобождаването. Ние сериозно гледаме на нашата задача или просто си играем на политика? Освобождаването е отговорност е една междуинституционална игра ли е, както вече бе казано в миналото? Дънакоплаците могат ли да търпят подобна игра вече? още? Става въпрос за техните пари. Колеги, ако обичате, моля проявете отговорност, добросъвестност да отложиме даването на отговорност за всички институции, докато не се дадат доказателства, че при тях е на лице добро финансово управление. Благодаря, госпожа Андреасен. Е, господин Чернецки. Благодаря, господин председател. Има проблем, доколкото виждам. Виждам името на Лопес Гаридо на... в списъка, който ще говори от името на съвета. И е, доколкото знам, ще говори по темата с бюджета на съвета. Но той не е чул това, защото той току-що пристигна. Можете ли да говорите по процедурата, господине? Chciałem powiedzieć bardzo крутко, пани przewodniczący, że chciałbym... Съвсем накратко, господин председател. Искам да дам а, възможност на господин Лопес Гариго да чуе това, каквото е изтървал в началото, когато отсъстваше. Господин Лопес Гариго беше записан и има същите права като вас, господин Енренхаузен. Благодаря, господин председател а, има нещо, по което всички членове на бюджетната комисия са съгласни, а именно, че има нужда от решение относно изпълнителните агенции. Аз искам да ви предложа 11 варианта за а, решения, нещо, което ще ни позволи всяка година да спестяваме над 11 милиарда евро, без а, това да внушава качеството на работата на агенциите. Първо имаме нужда от добро право каквото не ни е дадено с Лисабонски договор относно агенциите. Трябва да създадем също така децентрализирани агенции. Трето, да затворим почти 7 агенции и да слеем някои други. Ще трябва също така някои от агенциите за бъдеще да бъдат под прякото управление и контрол на един комисар а, от комисията. И той трябва да носи пряката отговорност. Пето, трябва да се намали броя на управителните съвети не повече от 20 члена в агенциите. Трябва също така каталог с критерии. Преждеговорящите ни казаха, че това е много важно. Когато се създава една такава агенция, когато се определят функциите и трябва да се вземе предвид критериите от каталога. След това трябва всички агенции да бъдат създадени по предложение на комисията и с одобрение от парламента за определен период. Трябва ни много, ясен, много ясно споразумение относно компетенциите на агенциите с много ясно определени количествени а, измерения на дейността им. Всички агенции също така трябва да прехвърлят всичките си финансови данни в една база данни за финанси, нещо, което ще ни позволи да имаме всички статистики, а не както сега да ни се подхвърлят във всякакви хартиени формати. До сега също така не сме взели предвид нуждата от аргументация, от оправдаване на това, което се прави. Надявам се това да стане за в бъдеще. Благодаря. Благодаря на господин Енерхаузен. А сега от съвета господин Лопес Гарибо. Благодаря, господин председател. Радвам се да съм сред вас с този дебат. Макар, че не бях официално поканен от Европейския парламент. Обаче, когато научих че парламента или някои негови представители искат да има представител на съвета, с удоволствие се отзовах. Убеден съм, че изпълнението на бюджета на съвета за 2008 година е правилно, отговаря на правилата и това се вижда и от годишния доклад на Сметната палата. Господин Сондергард подчерта прозрачността и нейното значение. Той каза, че в изпълнението на бюджета на съвета няма достатъчно прозрачност. Аз обаче искам да бъда съвършенно ясен пред вас. Съветът смята, че начинът по който изпълнява своя бюджет е пределно прозрачен. И съответно, че по този начин отговаря на всички изисквания от финансовия регламент. Освен това, както вие много добре знаете, съветът редовно публикува на своята веб страница един отчет за финансовото управление на предшестващата година. Това се прави ежегодно. Бих искал да привлека вашето внимание върху факта, че днес съветът е единствената европейска институция, която се задължава сама себе си да публикува предварителен доклад за счетоводството за 2009 година, примерно сега, която е предназначена за широката общественост. На 15 март председателя на Комитета на постоянните представители и главния секретар на съвета се срещнаха с делегация на Комисията за бюджетен контрол към парламента. на тази среща ние предоставихме на депутатите всички необходими сведения в отговор на въпросите на Комисията за бюджетен контрол за изпълнението на бюджета за 2008 година. Господин Герпранди заяви тук, че е необходимо контролът на двете институции да се упражнява без джентлменското споразумение. Ако Европейският парламент обаче иска да прилага това споразумение, съветът е готов да го обсъди, да обсъди сключването на ново споразумение, ако разбира се, това се наложи. Ново споразумение, което да се основава на а, реципрочност в отношенията между двете институции. Може би това би помогнало да се подобри сегашното положение. Това мога да ви кажа от името на съвета по отношение на дебата тази сутрин. Отново благодаря за устната покана, която ми беше отправена, но ще повторя, че не бях официално поканен на това заседание. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин министър. Благодаря, че се отзовахте така любезно на нашата неофициална покана. Нямаше официална покана и към комисията. Отбелязах, че в подобни случаи когато изпрати е, свой представител при освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета, съвета или неговото е, ротационно председателство печели. Сега господин Уди, благодаря господин председател, господин комисар, господин Шемета, господин министр. Благодаря за вашето присъствие. Първите ми думи са думи на благодарност към колегата Бохослав Либерацки. Аз говоря от името на Европейската народна партия. Искам да благодаря на докладчиците от другите политически групи, на Съдебната палата и на нейния председател господин Калдейра който свърши огромна работа, за да ни поясни изключително сложните процедури. Нашата група ще гласува освобождаването от отговорност на Европейската комисия. Господин Шемета, и ние установихме, че вашия предшественик, господин Калас, е направил много, той сътрудничество много добре с парламента. По отношение на годишните отчети, има декларация за положително развитие и е, може би да се надяваме, след като тази декларация е положителна, да, че, да, че консерваторите ще гласуват. По отношение на отчетите, аз обаче искам да изразя отново своята загриженост от, собствени се, негати, от дефицит от 50 милиарда евро в собствените средства. Имаме вземания от 40 милиарда евро от държавите членки. По отношение на нередностите на някои операции, някои казват, че е, е, Сметната палата има отрицателно е, заключение. Аз обаче не мога да кажа това. Не знаем как стоят нещата съгласно член 247 от договора, не знам какво трябва да бъде нашето мнение по тези допълнителни операции. Не знаем и какво е становището на Сметната палата. Затова предлагам Сметната палата да даде своето становище. Ние трябва, мисля да се срещнем с тях, за да преразгледаме всички процедури. По отношение на методологията искаме правителствата да направят декларации на национално равнище и мисля, че контролните, националните контролни органи трябва да бъдат включени в системата на аудит, когато се освобождава от отговорност. Предлагам да се съкратат и сроковете. През 2010 година говорим за бюджета през 2008. Трябва да обсъдим също и обхвата, периметъра. Аз, например, също не, не, не мисля, че трябва да отказвам освобождаване от отговорност на съвета. Съметната палата не прави критика и мисля, че трябва да имаме една междуинституционална средства с комисията, съвета, парламента, включително и националните парламенти, за да може да развием процедурата за освобождаване от отговорност. Това е изключително технически проблем и нещата трябва да са ясни. Благодаря ви. Благодаря, господин Оди. Госпожа Вайлер за две минути. Господин председател, колеги, господин комисар, господин министр. Всяка година слушаме за подобрение по линия на изпълнението на бюджета. Всяка институция изглежда контролира все по-ефикасно разходите, има по-голяма прозрачност за парламента и за гражданите. Но първият знак за промени в съвета е присъствието тук. Но това не е достатъчно за нас. Вие споменахте за тази разлика. Казвате, че има пълна прозрачност в съвета, но ние не сме съгласни. Вие смятате, че сте отговорили на всички наши въпроси. Но за нас вие не сте отговорили на всичките ни въпроси от дебата през ноември. Тези различия показват, че няма на лице добро сътрудничество между двете институции. Вие споменахте споразумението от 70-та година, преразглеждането му, коригирането му, това е добре, но ние имаме очаквания, които не са нови. Няколко пъти сме ги споменавали. А вие сега се правите все едно, това е нова информация за вас. Групата ни ще подкрепи доклада на госпожа Енеке, споделяме критиките, няма да дадем освобождаването отговорност на съвета, нито сега, нито следващия месец. Изненадан съм от е, предложението на господин Андреас. Аз мятам, че държавите членки отговарят за изпълнението на 8% от бюджета, но това не освобождава от отговорност съвета. Съвета работи в тясно сътрудничество с държавите членки. Господин Оди вече спомена, трябва да усъвършенстваме допълнително своя инструментариум – Вместо само да критикуваме, трябва да видим какво да направим, ако съвета не се сътрудничи с нас. Предполагам, че се нуждаем от повече институционални промени. Благодаря, госпожо Вайлер. Проверих в правилника току-що. Не могат да се пеят песни в, на пленарно ако не се допитате от председателския съвет. Но можем да поздравим колегите. Господин Кацимахис е, има думата. Честит рожден ден! Благодаря, господин председател. Много мило, много мило от ваша страна, господин комисар Шемета. Една от основните задачи на представителите на европейския народ е освобождаването от отговорност на европейските институции. Това е основна задача. Трябва да видим как Европа управлява средствата, спечелени с под началото от нашите граждани. Първо искам да благодаря на всички докладчици за работата им, но в докладите виждам както положителни, така и отрицателни страни. Положителни в управлението на бюджета като цяло. Там, където Европа може да контролира и управлява, тя го прави. Но дали го прави ефективно, това е друг въпрос. Но за това мисля, че трябва да се замислим повече за ефективността на политиките и за прилагане на а, нови такива правила за управление, особено с 2011. Има 11% неизредности в европейските изпълнителни агенции. Това е много. И а, за това трябва евентуално да вносим отговорност за неправилно разпределените кредити и средства. И ние от АЛДЕ искаме 100% отговорност и връщане на тези средства. Не е лесна задачата, особено като се предвид колко късно влезе в сила Лисабонския договор, но ще трябва да видим дали няма други възможности да го направим и също така да намалим всякаква непрозрачност, която може да бъде провокирана от Лисабонския договор. Нека, нека да се спра на а, споразуменията, а, които бяха подписани в това отношение през 2008-2009 година. Европейският съюз даде над 300 милиона евро на различните неправителствени организации. Има организации, които въпреки тези средства, които им бяха отпуснати, пречат на Европейския съюз или желаят да попречат на нашата работа. Е, това не е коректно. И според нашето джентлменско споразумение, първо искам да благодаря на господин Лопес Гаридо, първо благодаря му за присъствието му тук. След 40 години време ние отново преразглеждаме джентълменското споразумение, като се има предвид, че то стоя толкова дълго време непроменено. Сега го разглеждаме във връзка с Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря на господин Хаци Макакис. Господин Фокс, две минути. You, Благодаря, господин председател. Още веднъж Парламентът получава недобри отчети и трябва да ги освободи от отговорност. Това са отчети, за които сметната плата не е дала положителна декларация. Отчети, които не отговарят на изискванията за редовност. Аудиторите още веднъж казват, че в отчетите има много нередности. При все това ние трябва да сложим своя печат върху тях. Хубаво е, че госпожа Матио препоръча да се отложи освобождаването отговорност за отчетите на Европейския полицейски колеж. Ние подкрепяме това, защото трябва да се разследва допълнително положението. Има съмнение за нередности в колежа, включително и съмнение, че служителите са купували мебели за собствено ползване. Мога да кажа на парламента, че консерваторите в Великобритания няма да приемат тези нередности. Ние няма да дадем одобрение на освобождаване от отговорност, докато не се получи положителна декларация от Сметната палата. Доверието в политиците е рекордно ниско. Ние ще го намалим допълнително, ако даваме благоразположението си на такива прахосваници. Всеки път, когато освобождаваме от отговорност недобри отчети, насърчаваме прахосничеството. Отправяме сигнал към съвета, към комисията и към нашите избиратели, че не гледаме сериозно на този въпрос. Моята партия ще разгледа внимателно как ще гласуват колегите либерали и демократи. В, къщ... в нашата държава не могат да твърдят, че искат да променят политиката, и въпреки това всяка година да гласуват и да приемат тези недобри отчети. Всеки, който сериозно гледа на реформите в системата и иска да защита накоплаците, трябва да гласува против освобождаването от отговорност. Благодаря, господин Фокс. Господин Белдер, минута. Благодаря, господин председател. Поради многото нередности съм малко критичен за освобождаването от отговорност на комисията. Трябва да се опростат правилата за използване на структурните фондове. Четири независими органа направиха предложенията, а комисията не реагира достатъчно на тях. Необходима е една независима оценка на всичко, което върши комисията. трябва да групата, която оценява това, да разполага с повече средства, за да може да предложи и да се намалят административните разходи. Трябва да сме критични също към новото законодателство. Важно е да се опростят правилата, за да може предприятията да действат добре. Благодаря господин Белдър, госпожа Холмайер. Господин председател, колеги, искам да се спра на проблемите, свързани с помощта за развитие, която много често се разглежда от сметната палата. Искам да благодаря на госпожа Сендер за сътрудничеството. Проблемите се повтарят от година на година. Знаем, че е, в е, страните, които искаме да подпомогнем, често има корумпирани или тоталитарни режими, които отклоняват средствата, които отпускаме е, за развитие. Много често властта отстранява групите, които пречат и е, за това е, мисля, че трябва да ограничим и дори да прекратим помощите за страни, в, където има такива изкривявания при използването на отпуснатите средства. Много често помощите за развитие е, се отклоняват, използват се не по предназначение – и не се спазват условията, които ги съпътстват. За да се разходват ефективно тези средства, е необходим много по-строг контрол. И в много тези държави населението страда. Фондовете за развитие са част от бюджета. На второ място искам да се спра на помощта за Турция. Имаше Е, случаи с подобни е, подобна политика в други страни, където направо се замразяваше помощта с Турция. Това не става. Разбира се, имаме стратегия, цели. Трябва обаче да видим каква е, е насоката на проектите, какви критерии се оценяват и какви са критериите за надзор. А но когато се казва, че всички проекти са дали добри резултати, аз съм определено критична. И смятам, че поне част от кредитите трябва да бъдат замразени, докато проверим как се разходват те. Знаем, че в други държави, България, Румъния, Гърция, средствата бяха спрени с много остри критики. Мисля, че би трябвало и по, Турция, по отношение на Турция да постъпим по същия начин. Накрая, по отношение на политиката в сградния фонд. Там има големи проекти, по които има собствени бюджетни линии. За това ние трябва да изискваме прозрачност. И накрая смятам, че проектите трябва да бъдат упростени, по-достъпни, по-разбираеми. След като те създават проблеми в редица страни, явно това трябва да се преразгледа. Благодаря. Благодаря, госпожо Холмайер. Господин Гейер. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин секретар, държавен секретар. Благодаря за вашето присъствие. Показвате ни, че дебата е много важен. Дами и господа, знаем всички, че когато искаме да затрудним някого, бихме могли да му зададем а, въпроса, а, биете ли още децата си? Така че той даже да каже не, това означава, че в миналото ги е бил. А, господин Стас изготви много критичен доклад и ако не се лъжа, той следва а, точно тази логика, която вече ви дадах с примера, с въпроса. А, трябва критиката да бъде много аргументирана Водих много дебати за това как бихме могли евентуално да, си, да вмъкнем някои елементи в дебата за освобождаването от отговорност. Знаем, че в нашите държави, в повечето от държавите, този въпрос беше много наболял. Имаше предложения, които вече се превърнаха в реалност, т.е. бихме могли да ги приемем. Има много други обаче, които не са добри и да се направи от комисията едва ли не втория контролен орган за бюджета, всъщност няма да е много добре, може би. Например, в настоящото изменение 26, там се иска прилагането на един вътрешен контрол в парламента. Например, при социалистите и демократите това вече съществува. И ако ние си дадем съгласието, това значи, че едва ли не нищо не сме направили в това отношение, докато ние вече имаме такава система. И не сме съгласни, че тази реалност, която съществува при нас, не е отразена в доклада. Моля, вземете го в предвид. Благодаря. Господин Каер, господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Макар и да има още много проблеми, мисля, че контролираме все по-добре бюджета и виждаме резултатите, които са добри, но може да се направи още. Не трябва да прехосваме нито един евроцент. Това трябва да е нашата водеща идея. Европейския фонд за развитие, най-големия донор – в света. Хубаво е да се променят нещата в света, да проявяваме солидарност с най-бедните. Мисля, че европейските граждани искат да продължават тази дейност. Но парите трябва да се разходят по възможно най-добрият начин. Те не трябва да се дават на корумпирани лидери, не трябва да прахосваме средства за проекти, които не са ориентирани към бъдещето и не са качествени. В парламента носим много голяма отговорност. Различните комисии предложиха изменения, докладчика е благоразположен към тях. Ние трябва да призовем държавите, които получават помощ от нас, да спазват основните права. Например, свободата на изразяване, свободата на печата. За съжаление, положението сега не е такова. Да ви дам един конкретен пример. Съюзът подкрепа Еритрея, в Еритрея тези, които отправят критики към правителството, се хвър... биват хвърлени в затвора без процес, без обвинение. Години наред лицата са лишени от свобода при ужасни условия. Какво са направили? Критикували са президента и правителството на страната. Когато не се спазват основните права в една държава, ние трябва да спрем помощите от страна на Европейския съюз. Призовавам съвета и председателството да вземат преди това. Парламентът трябва да наложи своето мнение. Трябва да спазваме правата на гражданите. Господин Вандален за една минута. В доклада на господин Стайс има много важен абзац депутатите в парламента като държавни служители. Като публични лица, извинявайте. Това е много важно нещо. Всичките депутати са публични личности и трябва да носят отговорност за начина по който работят. По-конкретно, те трябва да показват как са изразходвали средствата, които са осигурени от данокоплатеца. В крайна сметка, Гражданите имат право да знаят как се изразходват средствата, които са предоставили. През изминалите години положението в парламента се подобри значително, но все още се отпускат средства на депутатите, които не се отчитат. Всяка година, да речеме, аз трябва да Нямам счетоводител, който да изготви отчет за това как използвам средствата, които ми се отпускат. Това е неуместно. Ето защо искам да подкрепа изменение 33 по точка 65 от доклада. Благодаря господин Ванталин, госпожа Ярджиевска за две минути. Благодаря, господин председател. Офисът ЕПСО на Европейския съюз, с който всъщност се занимава с набирането на персонал, е един също, от основ... също един от основните проблеми. ние трябва да продължим нашите усилия с цел да създадем по-добро, по-добри условия за представяне и равни условия за представяне на кандидатите за работа в европейските институции. Имаме твърде малко а, официални администратори там от източна Европа, от новите страни. И ако вземем предвид висшите постове в тези институции. Така че, а, нека да не забравяме, че самите конкурси са много дълги и тези, които ги издържат, а, много пъти всъщност си отиват и се намират друга работа, защото стоят толкова дълго време в резервните списъци и чакат да се освободи някой пост. А, така че аз лично се радвам, че ЕПСО започна някаква реформа, а, защото в крайна сметка тя е необходима и последва по този начин препоръките на Европейският парламент. И ние ще продължим да напомняме на ЕПСО първо, че трябва да подбира само най-добрите, най-добрите кандидати и, и също така да бъде отговорен да е, изготвя най-добрите списъци с, с такива кандидати за е, най-добра работа. Благодаря. Следващият оратор, господин Калфин, за 3 минути. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин държавен секретар, уважаеми колеги! Ще взема отношение по освобождаването от отговорност на европейските агенции. Позволете ми преди всичко да изразя извинението на моя колега господин Йорго Ставракакис, който нямаше възможност да дойде е, за обсъждането на този въпрос, въпреки че работи като докладчик в сянка за групата на социалистите през последните месеци по него. Не може да дойде по добре познатите на всички транспортни проблеми за социалистите и демократите въпросите свързани с прозрачното и законно използване на бюджета на европейския съюз са приоритетни и от тяхното успешно решаване до голяма степен зависи управлението на публичните финанси като цяло. по тази причина бих искал да благодаря и на докладчика госпожа матhieu както и на членовете на европейската сметна палата на ръководствата на агенциите с които работихме много задълбочено искам да уточня че одитът на бюджетните агенции е една изключително сложна и натоварваща процедура тъй като те се различават значително помежду си в своите практики и компетентност. позволете ми да започна с общата констатация че две хиляди и осма година доказа че всяка следваща година агенциите изпълняват все по добре своите бюджети. ще отворя една скоба и ще кажа на някои колеги които очакват никакви забележки от сметната палата за да подкрепят бюджета че тогава когато сметната палата спре да дава забележки тогава ще падне доверието в нея. факт е че намаляват грешките и се увеличават прозрачността и дисциплината при изпълнението на бюджетите. този напредък се отчита и от европейската сметна палата а ръководствата на агенциите полагат все по големи усилия за подобряване на счетоводните и контролни системи. разбира се има и недостатъци и те бяха констатирани както от парламента така и от сметната палата тези недостатъци са както от обективен така и от субективен характер. добрата новина е че всички те могат да бъдат преодолени и за това се работи. основният проблем възникна с европейския полицейски колеж сепол. проблемите в него продължават вече няколко години и се дължат на различни причини на промяната в счетоводната система на изяснени въпроси в отношенията със страната домакин пропуски при обявяването на поръчки и използването на публични средства не по предназначение въпреки че няколко години се правят отстъпки които дават някакъв резултат който е доста по бавен от очаквания аз подкрепям през тази година освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета за две хиляди и осма година на агенцията да бъде отложено до изготвянето на нов одит и поемането на ясна отговорност от новото ръководство на колежа че нередностите и законовите несъответствия ще бъдат отстранени в най кратък срок вторият проблем беше свързан с фронтекс и по специално с капацитета на агенцията да усвоява отпуснатите й средства. ръководството на агенцията на изслушванията в комисията даде задоволителни отговори по този въпрос. това което е необходимо да се направи в бъдеще в областта на бюджетния контрол при агенциите са няколко неща ще ги сведа до три. на първо място продължаване на усилията за по стриктно спазване на бюджетната дисциплина от страна на ръководствата. на второ място да се предприемат мерки за опростяване на счетоводните правила особено при агенции които се съфинансират и самофинансират и на последно място да разгледаме едно предложение направено от сметната палата да се въведат критерии за успеха на изпълнението на задачите на тези агенции. благодаря ви. Господин председател, господин комисар, няколко а, въпроса за кредитите за разширяването и по-специално за Турция. Бюджетната комисия е доста разочарована от доклада на Сметната палата, защото много често парите в тези случаи потъват без никакъв контрол и не отговарят на определена стратегия. За съжаление, Сметната палата няма средства да прецени доколко ефективно се разходват средствата. Е, през 2008 е, година трябваше да се отпускат допълнителни помощи и е, Комисията за бюджетен контрол иска да се преразгледат програмите. Ако не ни бъдат дадени обяснения, да се замръзат кредитите на равнището от 2006 година. И имаме едно по-общо предложение, не специално за Турция. Помощите за сближаване да се използват по много по-гъвкав начин за различни видове сътрудничество защото иначе инвестираме без да знаем за какво. И тук не мисля, че ние трябва да имаме някакво специално отношение към а, Турция. Трябва да третираме Турция по същия начин, както се отнасяме с другите страни Румъния, Гърция. Проблемите са същите и предупреждавам комисията, че не трябва да си затваря очите, само защото става въпрос за Турция. Турция също трябва да изпълнява критериите, които е наложил Европейския съюз. Госпожа Шал Демозе. Благодаря. Аз ще говоря за освобождаването на отговорност на парламента. Убедена съм, че този доклад за парламент е най-задълбочен и най-критичен. И това е много добро явление. Но всъщност институцията сама трябва да се освобождава от отговорност. Именно за това ние трябва да сме колкото може по-открити и по-отговорни, за да докажем, че и ние се контролираме както трябва. Разбира се, мисля, че още можем да подобрим нещата. Трябва гражданите да имат възможност да следят нашата работа. Трябва да гарантираме по-лесен достъп за гражданите до всички наши доклади, до нашата работа, до комисиите, включително и до критичните доклади. Гражданите трябва да имат достъп до работата на парламента а в абсолютно всички области, включително в рисковите. Мисля, че управленческата структура може да бъде направена по-прозрачна, по-ефикасна, за да можем да организираме по-добре работата си. Очевидно е, че не можем да оправдаваме средствата, които хвърляме тук в Страсбург. Трябва да имаме едно седалище и мисля, че за всички дънакоплаци това ще бъде очевиден знак. Трябва да защитаваме принципи, които да се прилагат навсякъде в Европейския съюз. Мисля, че доклада върви в добрата посока. Ние се критикуваме сами и така имаме повече тежест, като критикуваме другите. Благодаря, госпожо Шалдемозе. Госпожа Деланке. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани вече в дебата, няма да ги повтарям, ще кажа само две неща. Първо, по отношение на освобождаването на отговорност от парламента, след като контролираме другите, трябва да сме много критични към нас и смятам, че господин Стаса наистина е направил доклад, за който мога да гласувам из двете е, е, ръце. През последните 6-7 години обаче доста неща се подобриха на връщането на парите по време на командировка на база на реално похарчените пари и е, много други неща, които не фигурират в неговия доклад. На, надявам се, че ще можем да ги вмъкнем, така че докладът да бъде още по-балансиран. И второ, една обща бележка. Смятам, че през следващите години ще имаме труден дебат по бюджета поради новите задачи, които са възложени на парламента след влизането в сила на договора от Лисабон. Ще имаме много повече работа, но няма да ни дадат повече пари, за да я изпълняваме. И именно за това е необходимо Сметната палата да може да контролира не само да проверява дали се спазват правилата, да контролира изпълнението на задачите. Ако искаме бюджета за следващите години да може да бъде контролиран, трябва да се помисли за промяна в функционирането на Сметната палата и смятам, че за бъдеще Сметната палата трябва да присъства на дискусиите в парламента по освобождаването от отговорност за бюджет. Благодаря, госпожо Деланге. Господин Волан за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да говоря по освобождането на парламента от отговорност. Искам да благодаря на докладчика за чудесната работа, която е свършил заедно с много колеги. От само себе си се разбира, че всеки тук в залата иска да се подобри откритостта, прозрачността, да се изходват по-добре средствата на накопладеца. Трябва да направим така, че всеки промени в процеса да представляват подобрение. Затова и не съм сигурен дали някои от препоръките в доклада са добри. Например, препоръката да се махнат баните в тази сграда Има и препоръки в доклада, които вече са отразени в бюджетните предложения за 2011 година. Например, дългосрочната стратегия за сградния фонд. Тя вече е на лице. Има и препоръки в доклада, които обхващат въпроси, по които вече е постигнато подобрение или по които се подобрява положението. В доклада има хубави моменти, които трябва да бъдат подкрепени, например намаляването на изразходваната хартия. Виждаме препълнени кошите с хартия всеки ден. Също рационализацията на външни изследвания, сътрудничество с институциите, за да се избегнат двойните изследвания, да се реализират економии. Доколкото разбирам, ще има и някои изменения за бюджета за 2011 на парламента. Също се иска и годишен отчет от, за управлението на риска. Това е добра идея. Така или иначе, много важно е да има баланс в дискусиите, които водим за освобождаване на отговорност на парламента. Сигурен съм, че Комисията по бюджетен контрол в бъдеще ще упражнява своята дейност и ще направи така, че препоръките, които се държат в доклада, да бъдат изпълнени. Благодаря, господин Волан. Господин Рубик, за две минути. Благодаря. Господин председател, дами и господа, първо, искам да кажа, че съм щастлив да успея да дойда в Страсбург тази седмица, а не в Брюксел. А, това успях да направя, защото всъщност Страсбург е по-близо до мястото, където а, живея, така че успях да дойда без проблеми. И искам също така да ви изкажа едно, една молба от името на бюджетния контрол. Ние тази седмица имаме един куп документи, които обсъждаме в пленарна е, зала. Е, ще бъде, може би, добре да имаме компютри е, тук е, пред нас, за да имаме всички документи на собствения си език с измененията. Имаме стотици документи за гласуване. Както знаете, това е стандартната процедура днес, за днес тук, но днес е изключение. И може би ще е добре, вместо всичко това, което ще гласуваме да го имаме на хартия, да го имаме в електронен формат. Парламента всъщност да даде пример в това отношение. Има много проблеми, които затрудняват работата на парламента, ще трябва, може би, да създадем една работна група в това отношение и да избегнем излишната бюрокрация и да намалим хартиите с 25% и всичките документи, а по този начин да се опитаме да опростим цялото функциониране на парламента. Що се отнася до страните, които повече много от тях са в криза, не можем да навлегнем на допълнителни инвестиции, идващи от регионалните фондове, а пък на европейско ниво да не ги насърчаваме. Трябва да увеличим кредитите, да стигнем до 0,26% увеличение, нещо, което ще е добре. Благодаря, господин Рубик, казва председателя. И сега госпожа Тикао, минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, първо искам да говоря за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2008 по-специално изпълнителните агенция и комисията. Искам да поздравя инициативата на Дания, Холандия и други, които поискаха да се въведат национални декларации. Надяваме се, че когато другите страни също започнат да представят национални декларации, ще напреднем още повече. Ние искаме от Европейската комисия да изготви препоръки за а, създаването на тези национални декларации и за тяхното управление. Що се отнася до научната програма, считам, че настоящите ни ресурси не ни позволяват да имаме достойна за това име научно-развойна дейност. Трябва да имаме бъдеща програма за научно-развойната дейност. Искам също така да говоря за бюджета на Европейската агенция за контрол на данните. В сметките на тази агенция се говори за приходи над 143 000 евро, което показва, че са дошли средства за много кратък период от време. Трябва да се ги сконтролират не само управлението спрямо а, настоящите спешни нужди, но и също така как да се използват оставащите ресурси в тази агенция за следващите години. Благодаря, господин Тикао. Господин Зебе. Благодаря, господин председател. Ако искаме гражданите да ни разберат, те трябва да бъдат осведомени къде отиват парите, за които плащат данъци. Госпожа Шалдемозе поиска повече прозрачност, това е напълно оправдано, но освен прозрачност трябва да има разбираемост. Нашите съграждани трябва да имат възможност, когато консултират някакъв документ, да го разберат. Затова комисията трябва да положи усилия документите, които предоставя, особено които се отнасят до бюджета, да бъдат по-четивни, по-ясни. Така, мисля, че гражданите ще видят колко стеснен е всъщност бюджета на Европейския съюз. Искат от нас да правим много неща, не ни дават а, съответните средства. Мисля, че комисията трябва да помисли върху това през следващите години. Благодаря, господин Зевер. Господин Обермайер, благодаря, господин председател. Няколко думи за предприсъединителната помощ за Турция. От 2002 година тя се увеличава непрекъснато, а от страна на Турция не виждаме кой знае какъв напредък, няма добра оценка за начина по който се разходват средствата, не се знае как се изпълняват условията. Какво стана, например, с, какво става с 800 милиона евро, годишно за агенциите. Непрекъснато създаваме нови и нови агенции, възлагаме им нови задачи. Това продължава от 2000, 2000-та година. В Лисабонската стратегия се казва, че ще намалим бюрокрацията по отношение на Агенцията за наблюдение на дрогите и токсикоманиите в чешката република напоследък се развива един туризъм, свързан с дрогата. Какво, какви са резултатите? Има ли наблюдение? Обермайер, благодаря ви. Господин Каспари. Благодаря, господин председател. Колеги, я искам да се спра на предприсъединителните помощи. Сметната палата казва ясно в доклада, че възоснова на действащите програми в момента не може да даде положителна декларация, че средства са си разходени правилно. Много важно е да се упражнява добър контрол върху тези средства. Комисията по бюджетен контрол в собственото си становище отправя много ясно послание. Има много лобиране от турската страна. Относно освобождането отговорност, е, значи тук не говорим дали Турция трябва да се присъединява към Съюза или не. Става въпрос за следното. Дали програмите са ефикасни, дали парите стигат до крайните реципиенти или отиват в нечии чужди джобове, дали се изразходват правилно средства на денокоплатеца. Хубаво е мнозинството тук в залата да вземе правилно решение по този въпрос. Благодаря господин Каспари, господин Бронс. Благодаря, аз представлявам партия, която е против целия европейски проект и членство на нашата страна в Съюза. Това може да доведе до съмнение, че ние сме против отхвърлянето на освобождаването от отговорност. Аз се надявам, че ще подкрепим освобождаването от отговорност за минали разходи, ако има добри доказателства. Дори и да не сме съгласни с, средства, с целите, за които са изразходвани средствата. Ние сме против освобождането отговорност заради количеството нередности. Независимо Надявам се, че всички останали ще предприемат същия подход е, спрямо освобождаването от отговорност. Благодаря, господин Бронс. Госпожа Клас. Благодаря, господин председател, дами и господа. Говорим за освобождаването от отговорност за 2008. Но освобождаването от отговорност е не само ретроспектива, но също така и поглед към бъдещето. И трябва тук да погледнем какво става с създадените от нас агенции? Първо трябва да им дадем финансови средства, разбира се, но трябва и да се гарантират възможностите им за работа. Например, агенцията, свързана с химическите продукти, с бъдещи компетенции относно биоцидите, например. Трябва да гарантираме, че тя може да, работи ефективно, нещо, което отговаря на нашата политика и бих желал тези агенции за бъдеще да работят наистина много ефективно. Благодаря, госпожа Клас. А сега господин Шемета от името на комисията. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая още веднъж ангажимента на комисията да продължи напредъка, започнал през изминалите години, най-вече що се отнася до ефективното използване на ресурсите. Надявам се, че парламента ще приеме освобождаването от отговорност и съответно комисията ще продължи в същия дух. Също така искам да благодаря за добрата дискусия днес и си отбелязах идеите, които изразихте. Ще се спра само на няколко от тях. Първо, относно националните декларации за управление, нещо, което беше споменато от господин Барстас и други. Искам само да ви напомня, че заедно с комисаря Левандовски изпратихме писмо на Кокобу че е, ще направим допълнително предложение за в бъдеще, след като разгледаме детайлите относно тези национални декларации и е, също така относно упростяването, заедно с въвеждането на идеята за риск от грешки. Мисля, че може да се подобри ситуацията в управлението на структурните фондове. Господин Сондагард а, говори за това относно в ролята на вътрешния контрол и одит, каза, с нещо, което, за което говори госпожа Херцог, споделям напълно нейните възгледи и следващата седмица ще дискутираме стратегията относно аудита в а, а, периода 2012 до 2020 и ще се опитаме да обърнем много повече внимание на системата за вътрешен контрол в комисията. Също така, мисля, а, изподелям възгледите на господин Оджи и други членове относно процедурите по освобождаване от отговорност. И съм мисля, че трябва наистина да водим дискусии как да подобрим и упростим тази процедура. Е, за да може тази процедура да се е, прилага възможно най-бързо. Защото ето сега сме през 2010 година, обсъждаме 2008 година. И е почти невъзможно да въведем заради такива разминавания, каквото и да било, през 2009 година. Трябва да дискутираме с заинтересованите страни, да видим какво точно е нужно и напълно споделям вашите мнения, както и на други, които споменаха този проблем. Също така, мисля, че е много важно да подобрим ефективността на използването на европейските фондове. И в нашата обща система за аудит ние Наблегнахме на този въпрос именно за подобряване на одита и увеличаване на ефективността на изразходването на европейските средства за бъдеще. По въпроса за Турция, комисията ще последва препоръките за подобряване на а, целите и също така за по-стриктен контрол на харченията ще има специална оценка на въздействието. Резултатите, постигнати до сега, показват, че Европейския съюз продължава своите усилия за по-ефективно изразходване на средствата. Разбира се, това подобрение се държи, дължи на вашите усилия, защото вие сте критични, защото винаги се опитвате да дадете по-добри идеи, но разбира се, не винаги е приятно да се слушат критики, но пък е полезно и добре, особено когато видим резултатите. И заключение, нека да а, кажа благодаря на Европейския парламент за това, че подкрепя коми... усилията на комисията за по-добро финансово управление на бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Шемета. Сега докладчиците могат да приключат всеки по две минути. Господин Гер. Аз говоря от името на докладчика Бохослав Либерацки, който като много колеги пострада от транспортните проблеми. Искам да се върна към някои коментари. Първо, господин Шемета, С голямо задоволство чух думите ви, че комисията ще положи усилия всички, които отговарят за управлението на европейските кредите, да бъдат натоварени с по-ясна отговорност. Това е голяма част от европейските пари и мисля, че е добре да има наистина механизъм, който да гарантира парите да се разходват правилно. Знаем, че много често нередностите са на равнище държави членки. Не бях съгласен с представителите на европейските консерватори и реформатори да не се е, освободи комисията от отговорност. В крайна сметка, е, мисля, че е, по отношение на нередностите, които са в е, държавите членки, трябва да се засили националния контроль. Но не виждам защо е, е, консерваторите обвиняват за това комисията. От друга страна, е, по отношение на предпресъединителните фондове, е, ще кажа, че в Комисията за бюджетен контрол освобождаването беше прието с много малко мнозинство. Сметната палата отбелязва проблемите с Турция и пак се критикува комисията, всъщност, а не самата Турция. Ние искаме да се отхвърлят някои изменения. Защото трябва да се проверят как се разходват кредитите в Турция. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на господин комисаря Шемета и на службите на комисията за прекрасното сътрудничество, както и на Испанското председателство за всички положени от него усилия и за започналия междуинституционален дебат, включващи комисията и съвета. Искам също времено да израза съжаление, че е, парламентът не е поканил официално представители на съвета и на сметната заплата а, така ще станем смешни. Ние трябва да поемем новите си отговорности и да престанем да се правим на опортунисти. Когато обсъждаме а, Европейския фонд за развитие, трябва да отчетем, че има подобрение в помощите за развитие, за усилене на прозрачност и гражданите дават положителна оценка на европейските помощи за развитие, като същевременно настояват за повече прозрачност и видимост. а, понякога не поясняваме точно какви са причините за помощите и трябва освен това да следим политическото развитие на тези държави. Там се случват понякога преврат и връщане назад и а, а, ние трябва непрекъснато да а, преразглеждаме средствата. Това въжи за 5, 6, 7 и 8 фонд но след влизането в сила на договора от Лисабон, парламента трябва да засили контрола, за да може европейските граждани да се гордеят от помощите за развитие, които отпускаме. Благодаря, господин Стас. Eh, благодаря, господин председател. Колеги, и аз искам да благодаря на всички които засегнаха моя доклад. Господин Вандален, Шалдемазер, Деланге, господин Вон и други, които взеха отношение по доклада ми. Мисля, че всичко се каза вече. При все това съм малко очуден. За третия път съм докладчик по освобождането отговорност на парламента. Първия и втория път имаше много критики, които лесно бяха отправени от депутати. Сега положението е по-трудно. Всички качели стават по-чувствителни на критиките в е, парламента. Липсва и самокритичност. Аз съм атакован и от е, медиите, печата. Казва се, това, което пишете в доклада, е добре за евроскептиците. Не е така. Аз съм проевропейски настроен, но съм и критично настроен към парламента. Когато видя възможности за подобряване, да речем по линия на доброволното пенсионно осигуряване, аз съм длъжен да взема думата. И вие останалите също трябва да взимате думата. Това е начинът да подходим и да се борим с евроскептиците. Те обичат да разпространяват лъжи и полуистини. И човек наистина трябва да сочи с пръст проблемите. Това винаги е било за мен ръководен принцип. Благодаря. Благодаря, господин Станец, госпожа Жарнецки. Благодаря. Искам да благодаря на господин Гейер Искам да кажа, че министър-председателя винаги изчезва, когато се отправят критики към съвета. Това не е случайно. Има седем институции, за които изготвих доклад. В шест от тях нещата са долу-горе добре но при една от тях винаги има нередности. Миналата година бе сходно положението. Освобожданата отговорност стана едва ноември. Аз се надявам сега това да стане по-скоро, но не искам да се стигне до там да получаваме документи не за 2008, а за 2007. Това е доказателство или за липсата на ред в съвета, или за третиране на парламента като лош ученик. Всички институции са равни, но изглежда съвета смята, че е по-равен от останалите, както е в животинската ферма на Орвел. Това е много обезпокоително за мен. Да не забравяме, че това, което каза представителя на съвета, включи едно добро предложение. Той спомена за прекратяване на джентлменското споразумение от 70-те години, т.е. представителите на съвета признава, че сега Европейският парламент, който е пряко избран, изисква по-сериозно отношение. Искам да благодаря на съвета за това предложение. Мисля, че ще имам изходно устно изменение през май. Благодаря, госпожо Жарнецки, госпожа Матио, последна за сутринта. Благодаря, господин председател. А, също искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които много добре си сътрудничаха с мен по време изготвянето на доклада, както и всички представители на секретарята на комисията. Докладът беше много тежък, много голям. А също така искам да, искам да благодаря на колегите, които участваха в дебата. Споделям а, тяхната загриженост а, за повече прозрачност и повече контрол над общностните фондове. Това е напълно разбираемо. В заключението си искам да напомня, че тези изпълнителни агенции е, имат политическа мисия. Да не го забравяме това. Много е важно. И че тази политическа мисия е свързана с работната им програма. Тази работна програма трябва да съвпада с е, работата на Европейският съюз и ние също така да можем да контролираме тези агенции. Тези агенции в повечето случаи си сътрудничат много спонтанно с нас, други обаче са много по-затворени и текста на работа на нашите институции с тях не предвижда нищо, за да спре това. Но се правят усилия в тази насока. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Матио. Службите ме уведомиха, тъй като разгледах протоколите от миналите години, че съвета по време на последният мандат е взел позиция само веднъж и е присъствал на този дебат само на второ четене защото в началото а, освобождаването от отговорност за 2009 беше отложено и мисля, че добре да констатираме, че все пак нещата се подобряват. Прекратяваме дебата. Гласуването ще бъде през майската сесия. Днес след обед продължаваме в 3 часа. Yes.